ние трябва да решим дали ще позволим двойствения режим на Путин а, да продължава да изгражда това в Европейския съюз или не. Оюланд. Благодаря ви, госпожо Оюланд. И така приключихме с дневния ред за днес. Утре от 9 до 14 часа. Ще продължим със следващото заседание. След кратко прекъсване по обяд ще продължим отново с заседанието от 15 до 23 часа. Утре сряда 18 април. Желая на всички лека нощ.